колеги! Уважаеми колеги и колежки, подновявам заседанието. Моля всички да заемат местата си. Получихме резултатите от избора за заместник-председатели. Броят на гласувалите е 702 невалидни бюлетини 41, подадени гласове 661, а необходимото абсолютно мнозинство е 331. Кандидатите, които... Кандидатите получиха следния брой гласове. Магинес 618 гласа избрана. Педро Силва Перейра 556 избран. Виланд 517 гласа избран. 516 гласа избран. Барли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 Клара Добрев. 402 гласа избрана. Чаранзова 395 гласа избрана. Бер 363 гласа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 Това са кандидатите, които постигнаха абсолютното мнозинство. Папа Молис получи 303 гласа, Колая 237 гласа, Краснодепски 169 гласа, Касталдо 143 гласа, Утазари 135 гласа, Бидзото 135 гласа. Тези колеги не бяха избрани. Естествено, поздравявам избраните колеги. Но за избора на членове на бюрото остават още три места и трябва да проведем второ гласуване. Ако няма коментари, ще считам за валидни избра... изборите от първия кръг. Има ли наблюдения? Ако няма коментари, се утвърждават резултатите от първото гласуване. Второто гласуване ще бъде в 18.30 часа, тъй като има нужда от време за отпечатване на бюлетините. Ще се видим в 18.30. Прекъсвам заседанието. sì, lo può, eh, se mi chiedi la parola lo dici e così. Eh, però qui non abbiamo i nomi. Allora, colleghe e colleghi, la... Колеги и колежки, подновявам заседанието. Преминаваме към следващото гласуване за избор на оставащите неизбрани трима заместник председатели. Господин Занни, поискахте думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че групата и идентичност и демокрация изключва една от кандидатурите си. Оставяме само кандидатурата на госпожа Бидзото. Сега трябва да пренапечатаме а, бюлетините и за тази цел Ще се видим в 7 часа. Благодаря за сътрудничеството.